Ако нямате възражения, резолюциите, за които гласувахме днес, ще бъдат изпратени до органите институции, посочени в тях. Закривам заседанието. Пожелавам на всички приятен път.